Is that any noisier, Jackie? No? Okay. Okay, can I have the adoption of the draft agenda? Is everybody happy with that? Uh, можем ли да приемем дневния ред? Ако да, продължаваме към одобряване протоколите от заседанията на 28 февруари 14-16 март. Някой има ли възражения? Благодаря. И сега по отношение на позицията на съвета, 63-то правило от правилника. На 24 март 2011 година по отношение на обмена на информация относно сигурността на пътищата и происшествията по пътища, позицията на съвета трябва да бъдат включени като първа точка от заседанието на комисията. Както виждате, проекто препоръките на госпожа Сандер ще бъдат дискутирани утре след обед в 3 часа. Но просто трябва да направя съответното съобщение сега. Следващата ни точка е свързано с измененията по отношение на таксите, налагани върху тежкотоварните превозни средства или така наречената евровинет. Докладчика е кадрали, Имате думата. Благодаря. Искам да започна като благодаря на всички, които работиха заедно с мен през последните седмици за постигането на позицията на комисията относно измененията, които искаме да предложим на парламента. Благодаря на докладчиците в Сянка, особено подимата, за извършената работа. Осъзнавам, че никой не е напълно доволен от постигнатото. Някои неща стигнаха твърде далече, другите пък не са толкова амбициозни предложения, но в крайна сметка, крайно време е да видим какво можем да постигнем, имайки предвид всички затруднения и позицията на съвета по този въпрос. Знаем, че съветът прие своята позиция с много малко мнозинство. И искам да се спра на пет точки, пет области. Първото – избора на външните разходи. Приемаме, че задръстванията са сериозен проблем, но се създава и въпроса по отношение на инфраструктурата, особено в контекста на уточняването за различните варианти, които съществуват и трябва тези отделни варианти да не оказват въздействие върху бюджета. Мисля, че всички трябва да се съгласим по този въпрос. Това е мнението и на останалите комисии по отношение на приложното поле. Това е втората ми точка. Винаги сме казвали, че когато става въпрос е, за тонажа, трябва да говорим за а, превозни средства над 3,5 тона. А, Ясно е, че при сегашното положение се има предвид и 12, размера до 12 тона, но трябва да подходим прагматично и точно да подберем нужната фраза и редакция на текста. Искаме да подчертая в момента именно отправната точка от 3,5 тона. Но можем да разгледаме по-подробно този въпрос. Третата точка е свързана с стимулите и а, превозните средства по категория Евро 6. След две години дискусии по този въпрос успяхме да достигнем до сегашното предложение. Говорим за допълнителните такси, разходите, дерогацията от таксите за замърсяване. По отношение на различните превозни средства има различни, е, разбира се, гледни точки, дали ще бъде евро 4, 3. Водят се дискусии в тази насока. Прие се средното положение на този етап – 0,3 до 3. Следващия въпрос е свързан с етапите по-нататък. Отново съм записал това, до което сме стигнали сега при определените условия на хода на нашите дискусии, а Знам, че по пета точка позицията на парламента е много различна от тази на съвета. Тук се прави предложение за ново инвестиране в транспортния сектор, а в парламента ние казваме, че трябва да бъде целево разпределението на средствата. Колегите предлагат да представим нашата позиция на първо четене в този вид и съвсем ясно да посочим, че имаме целево заделяне на средствата. Трябва да осъзнаваме, разбира се, че това са нашите преговорни условия и позиция. Трябва да приближим позициите си със съвета по някакъв начин имайки предвид и предложенията, които да са по-гъвкаво разработени е, по посока на предложенията и дадени от съвета. фразата, която се използват и от системата с емисиите и търговията с емисиите. Там има заложено целево а, определене на средства. Мисля, че ще бъде добре, ако вървим в тази посока, но предлагам това за момента да го оставим. Да поставим на обсъждане основните пунктове от нашата позиция на първо четене. Те обединяват моето становище и това на колегите включително и докладчиците в сянка. мисля, че можем да приемем някои от тези постановки. Е, също така и идеята на комисията, за да се разработи а, насоката по отношение на уточняване на позициите. Всичко трябва да бъде ясно а, на къде вървим и какво трябва да се предприеме. Мога да приема редица изменения, които внасят яснота. На някои места съм а, направил своите корекции във вид на устни изменения – Задават се въпроси за взаимна съвместимост. Е, приел съм този елемент. Има и някои изменения, които са внесени в тази посока, които приемам. Но искам да кажа съвсем ясно, че аз съм срещу редица изменения, които са предложени. Има някои, които по принцип мога да приема, други не, които намирам за излишни. И би трябвало да бъдат включени в други точки и параграфи. Те са много различни от компромиса, който сме постигнали. Те са насочени към повече е, разработки на вътрешно ниво, повече ограничения. Накратко, такава е обстановката, това е положението. Е, досието е сложно, документът е много силно политически чувствителен по своето естество. Има различни гледни точки, но разполагаме с пакет вече който според мен е добра основа, за да се опитаме да подобрим позицията на съвета. Това е намерението. Надявам се, че ще можем да направим това преди лятната вакансия, за да може да се използва от държавите членки съответно време. Разбира се, в бъдеще време очакваме, че ще се прави ново преразглеждане, нови предложения ще има. Мисля, че това е абсолютният минимум който би ни позволил да приемем принципа за а, вътрешно разпределяне на външните разко, а, разходи при шосейния транспорт. Благодаря, колеги. Благодаря, госпожа Вортман Кол от името на НП. Благодаря, господин председател. Ако погледнете измененията и развитието, което са претърпели, ще видите, че в е, НРП е, проведахме много оживена дискусия за това в каква посока да се движиме по време на преговорите с съвета. Най-напред искам да благодаря на докладчика за неговия професионализъм. Той отрази някои от нашите притеснения, за да могат тези въпроси да, бъдат, да станат част от преговорната ни позиция. В... Ние като политическа група сме съгласни. Имам предвид взаимната съвместимост. Има много страни, които са въвели а, такси има и други системи. Е, в много случаи взимната съвместимост е, е въпрос, който е решен на, е, на хартия, но на практика не. Второто е а, разпределението. А, тук аз подкрепям вашата позиция. Ние искаме това разпределение да бъде максимално добро бих предпочела да бъдем максимално амбициозни. Целта е да прилагаме принципа за мърсителят плаща. Трето, позицията на съвета е да няма отделна такса за мърсяване, а разновидност на пътните такси там, където има а, задръствания. Това е подход, който нашата група може да подкрепим, с оговорката обаче да се осигури бюджетна неутралност. По време на преговорите ще се опитаме да предвидим тази промяна и да променим позицията на съвета. Съвсем правилно казахте, че в съвета има малка възможност за маневриране. Що се отнася до обхвата, нямам какво много да добавям. Ние ще гласуваме от 3,5 тона нагоре. Ето защо за нас е по-лесно да се съгласим с вас и да приемем 3,5 тона. Що се отнася до обновяването на парка, искам да ви благодаря за това, че подкрепихте изменение 61. Ето тук трябва да бъде изключението за еврокатегорията и приходите трябва да бъдат инвестирани в приоритетни проекти. Това е конкретна форма на разпределение на надбавка. Има някои колеги в моята група, които биха искали те да бъдат по-малко от 3, но според мен те ще приемат и това, което предлагаме. Можете да разчитате на нашата подкрепа утре по време на гласуването. Един-двама колеги може да се въздържат но те са съгласни с това, че трябва да, да приключим нещата. Що се отнася до клаузата за преразглеждане? Тя е доста пространна. Говорим, обсъждаме дали да бъде 2 или 3 или 4 години. Мисля, че би било много по-полезно тази директива да бъде приложена колкото, в колкото може повече страни, тъй като много от тези налози не се прилагат. Ние не сме за задължителното изпълнение, но с Европейската комисия можем да, положи, да убедим повече страни да приложат на практика. Благодаря, господин Стеркс от името на либералите. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка, защото аз е, мисля, че успяхме да доближим позициите. Очевидно е, че ние утре ще, възлож... ще дадем мандат на докладчика да разговаря с е, съвета. И на последния етап на преговорите ние трябва да постигнем резултат, който да може да се гласува в пленарната зала. Преговорите няма да бъдат никак лесни. Ако отидем на помирителен комитет, ще стане още по-трудно, но трябва да имаме ясна позиция. Докладчикът каза, че това е възможно и той ако има ясна позиция, той ще може да преговаря. Съгласен съм с докладчика, че трябва да търсим максимална ефективност. Според него има някои изменения, които би могъл да приеме, но няма да ги подкрепи, за да не за да, не, за да можем да, им, да бъдем с максимално развързни ръце по време на преговорите. Има някои изменения, които няма да, за които няма да гласуваме, именно за да ни бъдат развързани ръцете. Нашата позиция трябва да бъде такава, че да можем да преговаряме с съвета. Става дума за вътрешното поемане, вътрешното разпределение на външните разходи. Ние можем да приемем а, компромисите. Изменение 94-то ние го подкрепяме. Докладчикът го подкрепя. Що се отнася до надбавката, мисля, че ние сме отправили добро предложение. Дискусията със съвета няма да бъде лесна. Те не проявяват особен ентусиазъм колкото по-ясно са казани нещата в директивата, толкова по-малко ще се харесат тя на държавите членки. Говорихме за 3 тона и половина. Аз мога да приема това, но не всички са съгласни. Що се отнася до налога за задръстването, ще видим как ще се развият нещата по време на преговорите. Съгласен съм с... Бих могъл да съглася с Корин, но ще видим как ще се очертаят нещата в хода на преговорите. Що се отнася до подновяването на парка, мога да се съглася с Корин в нашата група. Има подкрепа за приоритетните проекти, но трябва да видим какъв ще е резултатът от гласуването и какви други изменения ще бъдат приятели. Но мисля, че в нашата комисия утре трябва да излезем с максимално ясна позиция и да имаме максимално убедително мнозинство, за да кажем на съвета, че това е позицията на парламента. Е, ние ще подкрепим тези, тази позиция и това е посоката, в която е добре и вие да се ориентирате противен случай няма да постигнем. Благодаря, госпожа Лихтенбергер, от името на Зелените. Благодаря. Трябва да ви кажа, че по време на тези преговори просто е, изключително много страдам, защото няма никакъв напредък. Първо, искам да кажа, няколко думи по отношение на компромисните изменения. Ние сме за тях, защото ако те бъдат отхвърлени, това би означава, че изчисляването на външните разходи по принцип ще отпадне, що се отнася до стоки и техния превоз. Смятам, че не трябва да се занимаваме само с лобирането в Европейския парламент. Трябва да разбираме сърцевината на това лобиране, а то е в съвета. Намира се там. Няма никакъв ентусиазъм за подобряване на шосейния транспорт, защото лобито не оказва влияние върху съвета и това наистина е много жалко за тях. Няма прозрачност и съответна лобистка дискусия. Една дискусия, която тече е, съвсем уместно в Европейския парламент. Сега по отношение на измененията Мятам, че възникна един основен проблем, когато за първи път повдигнахме въпросът. Включването на разходите по задръстванията, мислихме, че ще направи възможно да бъде прието този регламент от обществеността. Ето, ще има такса и посредством тази такса ние ще можем а, да продадем един вид този инструмент. Оказа се обаче, че това не е така. Може би трябваше да разгледаме това, когато говорихме за борбата срещу климатичните изменения. Тогава можехме да го включим като основен момент. Наистина съжалявам, че въпросът свързан с задръстванията бе пропуснат. Има нужда от известна гъвкавост по политиката за различни видове пътища. Трудно обаче да се прилагат, защото нещата са различни в всяка една от държавите членки, както и, самите калкулации, изключенията са много сложни. По отношение на приложното поле, знаем откъде идват проблемите, знаем кои са държавите членки, които са против, знаем ги и по име и дори къде живеят, знаем. Така че тази мерка за 12 тона, според мен ще окаже отрицателно въздействие, защото в крайна сметка тя ще означава, че по-малките тежкотоварни превозни средства ще бъдат използвани много повече, т.е. ще има и много повече от тях. Въвеждането на външните разходи и надбавката само за евро 1 и 2 е предложение на съвета. Колеги, аз смятам, че внимателно трябва да се вгледаме в този текст. Това би означавало, че тези регламенти, които влизат в сила, ще бъдат включени. Те ще влязат в сила обаче, когато тези превозни средства не са по нашите по пътища изобщо. Ако включим пък Евро 3, тогава ще можем да покрием онези части от пътищата, които са в Централна Европа, висококачествените такива. 10-15% от тежкотоварните превозни средства ще включим. Така че е необходимо да се разгледат нещата подробно. Евро 0,1 и 3 може да се каже, че почти не съществува, що се отнася до дългите магистрали. Те отиват към кодекса, като принцип. Включете Евро 4, ако можете, но Евро 3 със сигурност трябва да остане в предложението. Иначе ще създадем един закон, който ще си остане само на хартия, а нашата комисия не може да си го позволи. Трудно е да се създават добри закони, а това е нашата работа. Има големи проблеми тази дискусия. По отношение на съвместимостта, един изключително важен въпрос, смятам, че трябва да се движим в тази посока, но и да се вгледаме по-внимателно по отношение на мониторинга, за да не останем с някакви устарели модели. Нужни са новаторски идеи в този сектор. Разбирам докладчика, който заявява, че всичко, което се отклонява много от компромисите, е премахнато от текста. Но наистина преговорите са много трудни с съвета, имаме нужда от повече възможност за маневриране. Съвсем ясно е, че част от представителите на съвета нямат никакво желание за компромиси и каквито и да е отстъпки. Нещо друго, което не ми харесва, е следното. Ние обичаме да казваме гръмки думи, декларации, казваме 20% намаляване на екологичните щети, намаляване на газовете, които разрушават околната среда, но когато стане дума за трафик и транспорт, не правим нищо. крайна сметка имаме реноме, което трябва да опазваме и не бива да го забравяме. Господин Зиле от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председателю. Бих искала да започна с благодарности. Благодаря на докладчика, който изключително елегантно си свърши работата. Стратегическа посока се движи напред по преговорите с съвета и към установяването на различни компромиси с докладчиците в сянка. Групата на ЕКР има различно становище, особено що се отнася до евровинетката. Разликите не са само политически, а, голяма част се определя и от географското разположение на всяка една от страните. Затова по чисто обективни причини положението е сложно. Надявам се обаче утре да гласуваме една добра позиция. Добра позиция за старт на преговорите. Групата на ЕКАРЕ не е подала никакви предложения за изменения. И, както каза и госпожа Лихтенбергер, Позицията на съвета е много силна. Това обаче е един компромис и ние подкрепяме една такава позиция. Трябва наистина да разберем колко трудно би било за съвета да наруши един такъв компромис. И парламентът ще се окаже в губеща позиция, ако започнат такива преговори отново в съвета. По отношение на 12-те тона, или включването на тежкотоварни превозни средства от 12 тона, смятаме, че това трябва да бъде оставено в ръцете на държавите членки. Това е десето изменение. След това подновяването на автопарка. Смятам, че периодът, който се предлага е стабилен, но ако Саид смята, че този период трябва да стане 3 годишен, това също може да се приема от нас. Сега по отношение на целевите а, белязвания, държавите членки положението е различно, имайки предвид а, кризата, финансовите министри искат да избегнат на такава а, предложение. Ние бихме подкрепили предложението на САИД да се заделят целево средства и да се намери един добър компромис с съвета. Благодаря, казва председателя. Имаме 8 оратори и за това ще ви помоля, колеги, да се изказвате кратко до две минути. Девет станаха ораторите, които са поискали думата. Ето сега стават вече 10-11, така че времето на останалите се свива. И започвам с господин Грош за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците Сянка. Мисля, че сега разполагаме с, с едно интересно решение от гледна точка на е, комисията и парламента. Ще бъде много важно наистина да се води точно дебата по първото четене, защото това е изключително важно. От друга страна, много важно е теориите да влязат в практическо предложение. Необходимо е да подходим и ефективно. Така че, в крайна сметка, това целево разпределяне на средства да има смисъл. Да, необходимо е всичко да бъде по-всеобхватно, необходимо е да се използват наличните средства, необходимо е да има и гъвкавост в дискусиите, за да можем да покажем на съвета, че парламентът е готов за дискусията. Не сме е изковали твърдо нашата позиция. Искаме, разбира се, да засегнем жизненно важните въпроси. Обновяването на автопарка е нещо много важно, но трябва да уточним какви са нашите принципи, посоката да бъде ясна както пред нас, така и по отношение на съвета. Тежкотоварните камиони 3 и 4. Необходимо е да отчетем факта, че технологията се развива и трябва да подкрепим този аспект в парламента. Резултатът от гласуването ще бъде отрешаващо значение. Нужно ни е мнозинство в парламента в гласуването, за да можем наистина да притиснем съвета и да им кажем, че тяхното предложение не е реалистично и трябва да се приближат към нашето предложение за решение. Трябва да кажем, че нашето решение е а, разумно, представлява добра основа, намираме се на правилната посока от в развитието на нашите аргументи. Надявам се, че ще имаме наистина голямо мнозинство. Карл, имате думата. Благодаря. Искам да поздравя господин Калдави за доклада. Зная, че той е свършил изключително много работа. Много амбициозни сме по отношение на първото четене, за да можем да имаме сериозен мандат за второто четене. Подкрепям принципа за мърсителя плаща, както и поемането на външните разходи. Важно е, разбира се, този принцип да не се е, прилага еднакво всички държави членки. Това ще бъде посълката, по която трябва да вървим. Необходимо е да има, разбира се, и единен а, е, транспортен пазар. Имам предвид шосейния, пътния. Трябва да се а, е, развиват и екологосъобразни решения. Някои държави членки, разбира се, ще създадат проблеми за други, знаем това онези, които са на външна граница на Европейския съюз. И, например, ако само в Централна Европа се изпълнява директивата, това ще означава, че ще се издигнат е, бариери по отношение прилагането на директивата и различните компании, и оператори няма да бъдат по еднакъв смисъл конкурентно способни на пазара, продуктите им ще бъдат по-скъпи в някои случаи няма да могат, съответно ако нямат нужните приходи, да си обновят автопарка. Освен това искам да подчертая факта, че аз съм за преразглеждане на директивата след 2-3 години, не след дълго време. Предложих изменение, с което предлагам приходите да се използват за изграждането на безопасни паркинги, защото не разполагаме достатъч, с достатъчен брой такива в Европа. И при това положение шофьорите не могат да прилагат законодателството в пълен вид. Особено когато а, има задръствания по пътищете. По отношение на данъчната система и взаимната съвместимост, подкрепям въпроса, свързан с времето, а не разстоянието като принцип. Приходите трябва да се използват само за модернизиране на инфраструктурата, според мен. Благодаря. Следващия оратор, две минути, даже по-малко. По-малко от две минути ще говоря. Но искам да кажа следното. Добре свършена е работата, защото сега имаме нова версия, различна от предишната и имаме по-голям шанс да успеем с нея. Говоря от името на Германия и за Германия и разбира се, е, все още е елемент скептицизъм. Да, съгласна съм напълно, че трябва да има единен пазар и Германия вероятно ще подкрепи е, всички решения, ако се прилагат наистина на всяко ниво. По отношение обновяването на автопарка, мисля, че е нужно е, да имаме период, може би от две години, в който да се подготвим, така че като цяло единствения ми проблем е 3,5 тона и въпроса е как точно ще се оправдаят различията. По-малко от две минути говорих. Да, благодаря. Господин Крамър, имате думата. Also Earmarking habe ich ja schon. Целевото разпределение, както казах, е въпрос, който трябва да бъде обсъден от министра на финансите. Не знам откъде идва този, фина, този ентусиазъм. Нещата ще, ще се променят. Аз бих а, а, предпочел две години. Швейцария ни критикува техните пътни такси са 4 пъти по-големи, отколкото в Германия. Разходите за потребителите се повишиха само 0,5% поради конкуренцията, повишаване на ефективността. И броят на камионите, които преминават през Швейцария е намаля. Разбира се, ефективността трябва да се повишава, далеч сме от, спре, от лоялната конкуренция в Китай. През последните години се повишават таксите и за камионите, и за обикновените потребители. Държавите членки са тези, които трябва да решат дали искат да съдействат. Но това е нелоялна конкуренция, тъй като оказва натиск върху железо, между железниците. Ние, искаме да пред... Ние просто искаме да предприемем една много малка стъпка. Но все още не можем да говорим за лоялна конкуренция, която да опазва околната среда. Много сме далеч от това, господин Вандален. Господин председател, ние не внесахме изменения защото смятаме, че трябва да бъдем реалисти. Никога не сме били толкова близко до споразумение с съвета. Госпожо Лихтенберг, и от моето сърце капе кръв. Мисля, че трябва да бъдем реалисти и трябва да вземем решение. Ако вземем погрешното решение, тогава ще бъде по-тежко. Нека да бъдем реалисти. Ако не успеем да постигнем веднага това, което искаме, поне се гласувайте въздържал се, защото по този начин позицията на парламента ще бъде по-убедителна. Така че гласувайте, не гласувайте против, тъй като сме много близко до споразумение. Господин Дегранте, с две минути. Благодаря, господин председател. Аз внесах 6 изменения. 4 заедно с Италия, Португалия, Гърция, Ирландия и Испания. Очевидно има разделение между централните и по-периферните райони. Това не е просто случайност. Става дума за доближаване на легитимни национални интереси. Предложението е в от полза за едни и от не толкова голяма полза за други. Знаем как, как мислят различните представители. Сега, по измененията. Първо, 51-во изменение. Настояваме за 5 годишен срок. И 66 за намалението предлагаме 100%. 67% за приложимостта на таксата за задръстване предлагаме 3 часа на ден и след това 102 максимална такса за замърсяване искаме евро, категорията Евро 6 да се продължи с още една година до 2012 година. Аз внесах две мои изменения. Първото по 63 надбавката за планинските райони с изключение на превозни средства от клас 01 и 2 по 52 не сме съгласни с съвета. Би трябвало да използваме задължителна условна форма. И по-нататък искаме да се развие транспортната мрежа като цяло. Господин Данелис, две минути. Благодаря, господин председател. Ние сме за... Ние сме съгласни с това, че досието е много важно и от символична гледна точка. Затова докладът на господин Сейт е много важен. Аз искам да повдигна два сериозни въпроса, които ми се струват от особено значение. Първо, приходите приходите би трябвало да се използва за подобряване на инфраструктурата. Що се отнася до устойчивостта и ефективността на нормите, е задължително разпоредбите да бъдат приети от всички държави членки. Тази цел не е реалистична на този етап, но би трябвало да бъде наша цел за пър... при първото преразглеждане. Благодаря. Съвсем накратко, господин председател, най-напред искам да поздравя Саид и искам да кажа, че след успешното белгийско председателство имаме един чудесен доклад с белгийски автор. Няколко забележки. Първо, разликата в анализа е свързана с това, което беше казано за разликата между централните и по-отдалечени страни. Централните страни са, са унези, които ще понесат натиска от замърсяването и подновяването на инфраструктурата и така нататък. Ясно е, че трябва да се помогне на тези страни и така различиите са от практически, а не от идеологически характер. Благодаря на Корин за работата й, насочена към това да се приеме, да се постигне приемлива позиция за всички. По-нататък. В може би трябва да се направят предложения така трябва да имаме преди това, че в съвета няма е, мнозинство е, и парламентът е в затруднено положение по две причини. Първата е да не бъдем прекалено амбициозни. Второ, е, че трябва да се подкрепи голямото мнозинство, за да демонстрираме, че държим много на постигането на споразумение. Благодаря. Господин Бъркър, добре е дошъл в Комисията по транспорт и туризъм. Съгласен съм с колегите. Господин Рике и, госпож... и Хелга внесаха изменения. Аз мисля, че докладчикът е приел реалистичен подход и ние го подкрепяме. Искаме да се постигне широка подкрепа, за да можем да преговаряме с съвета. Ще се спра на три въпроса. Първо, ако искаме по-малко замърсяване на въздух и по-малко шумово замърсяване, би трябвало да осигурим стимули за подновяване на парка. Можем да включим категории от 0 до 2 и да предвидим такса за е, превозните средства от 1 до 4. За целите на компромиса можем да приемем от 1 до 3. Що се отнася до надбавката за планинските райони, има начин е, нещата да се поставят под контрол. Не бива, трябва да намалим натиска върху тези, върху които трябва да се намали натиска целевото разпределение трябва да се използва така добре, за да бъдем убедителни. Очевидно е, че трябва да се използват по най-добрия възможен начин. Подкрепям целият доклад и докладчика. Господин Кюн, две минути. Благодаря, председателю. И аз искам да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка. Те наистина откриха компромис, който води до една обща позиция на парламента. Това ще ни даде възможност да водим ефикасни преговори с съвета. Това е особено важно за транзитните страни в Централна Европа. Европа, извинете, Германия е най-голямата от тях. Централна Европа, в държавите членки имаме различни системи за събиране на пътни такси. Не можем сега да заявяваме започва се отново. Не може да изхвърляме неща, които работят. Затова направихме и десето изменение. Между 3,5 и 12 тона е избора тук при гласуването ще следвам собствената си логика. Трябва да видим какви са съществуващите системи и да ги изключим с... Да ги, извинете, свържем с информационната система Галилей. По този начин е, ще имаме сини коти във всички тежкотоварни превозни средства. Е, също така, Пътният транспорт е изключително важен, както знаете, за търговците, за малките предприятия, за малките и средни предприятия, които не работят с складове, доставят веднага, за да се ползват. Така че е много важно. Всичко това има едно предложение за увеличаване с 60% на разходите и е, обновяването на автопарка. Е как ще стане? Ще става много скъпо горивото, така че по този въпрос трябва още да се говори. Благодаря, господин Фиданца, за две минути. Благодаря ви, председателю. Съвсем накратко. Искам да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка. Както каза господин Деграндис, гръцката, испанската, португалската, ирландската делегация е, правят определени предложения, които са изключително важни за нашите страни. Нека първо да говоря е, за задръстванията, е, за модулирането, за Евро 3. Имаме дерогация за Евро 6. Това са три основни момента за нас. Имаме големи съмнения по този въпрос, но ние сме за една по-силна и ясна позиция за заделянето на конкретни средства. Направихме предложение за изменение в тази тема, но след това ги отеглихме, защото подкрепяме позицията на докладчика. Подкрепяме също така оттеглянето на шесто изменение на докладчика, което е свързано с определянето на альтернативните коридори. Има различни становища по този въпрос в отделните политически групи. Имаше още едно изменение от колегите социалисти по отношение на паралелни пътища, които се конкурират. Мислим, че може да се направи по-добра формулировка по време на преговорите на този момент. И сега, не на последно място, господин Хигинс. Благодаря ви, председателю. Когато се прави такъв доклад, винаги има конфликти, разделение на групи. От една страна имате економиката и а, околната среда, които всяко едно се опитва да наделя. От друга страна имаме Централна Европа. Господин, госпожа Тикал говори по този въпрос. Що се отнася до подкрепата? политически и економически съображения а, и те трябва да бъдат взети предмет. Има периферни държави, които изключително зависят от чусения транспорт, за да се предвижват стоките. Моята страна, например, 92% разчита на експорт. Това означава, че нашите камиони пътуват а, и до Европа, и до Африка, и по-нататък. Но налагането на такъв вид такса, особено във времена на криза, би имало ужасяващ ефект. Затова трябва наистина да разгледаме какво би било въздействието. След това, в Ирландия много често трябва да се вземат два ферибота, за да се стигне до Европа, така че помислете и за тези разходи. Добре е да говорим за устойчиви транспортни проекти, но какво имаме предвид под устойчиви транспортни проекти? Трябва наистина графично да опишем какво имаме предвид. Говорим за подновяване на пътната транспорт, на пътищата или пък за какво, за това, което говори госпожа Тикао. Трябва точно и ясно да го кажем. Правил ли е някой някакви прогнози за това колко ще ни донесе това чисто в економическата сфера. Като теглим чертата, какво ще спечелим, за да сме сигурни, че трябва да се използват економично тези средства и максимално продуктивно. И не на последно място, ние всички защитаваме зеления дневен ред, не всички ни кървят сърцата, но не трябва от друга страна да мислим само за околната среда, защото живеем в реалната економика и в крайна сметка и да ни кърват сърцата, не може да тичаме всеки път при кардиолозите. Благодаря, казва председателят. Е, en remerciant au nom de la Commission le rapporteur et les rapporteurs fictifs pour le travail très constructif. Искам да благодаря на докладчика и докладчите в сянка за конструктивната работа. В крайна сметка успяхме да разработим една реалистична позиция, която да можем да защитим пред съвета. Вярно е, че не за първи път работим по този въпрос. Дискусията с съвета говори за това, че в съвета има много малко място за маневриране. Съветът вече направи някои отстъпки. Не е работа на комисията да играе тактическа роля тук. Искам да ви напомня, че има не малко държави членки, които са съгласни с сегашното положение и са готови да се възползват от безкомпромисната позиция на парламента, за да провалят споразумението. Така че сега трябва да се покаже, че има възможност за преговори. Не мога да отговарям сега на всички въпроси по същество, но ще се спра само на някои изменения. Ще ги групирам на изменения, към които комисията се отнася благосклонно и такива, към които не се отнася толкова благосклонно. По първата група, по отношение на приходите и крайния резултат трябва да гарантира бюджетна неутралност измененията, които дават възможност да се комбинира надбавката за планинските региони с таксите за най-замърсяващите автомобили. В момента има споразумение между парламента и съвета за категория 012 мисля, че трябва да се намери решение за категория Евро 3 и да се определи дата за няколко години след влизането в сила на Евровинет. Аз не мисля, че Европейския парламент не бива да настоява за включването на Евро 4, което едва ли ще бъде прието от съвета. И накрая измененията, към които комисията се отнася благосклонно, са у нези, които са свързани с взаимната съвместимост на заплащането на таксите по, дистан... по дистанционен път. Определен е а, график а, за а, влизане в сила след 2012 година. Комисията ще представи доклад за предприетите стъпки. Операторите са, ще се подготвят да представят услугата и ще се постигне в крайна сметка онова, което е заложено в изменението. Сега измененията, към които, по отношение на които имаме някои съмнения. Най-напред 71-во изменение – за различията в плащанията или по-конкретно искането комисията да публикува е, опътване. Вече има различия. Всъщност има предви... пред... законът за концесиите в Италия предвижда същото. Що се отнася до различията между различните мрежи, комисията не може да излезе с наръчник или ръководство. Принципът на различието в формата на заплащане не трябва да се разглежда оператор по оператор, пътуване по пътуване. Трябва да се направи едно глобално изчисление за цялата мрежа във всички държави членки и то за определен период, който в момента е определен на две години. По отношение на различията, иска, се настоява за различие от 200%. Това е легитимно искане на парламента и аз не мога да му се противопоставям, но 175% е за от таксите, от максималните такси съответства на 500-те процента, които парламента поиска спрямо предишната позиция. Така че 175 съответства на 500. Няма смисъл да вървим, да отиваме по-нататък. Сега по политически деликатния въпрос е разпределението, използването на приходите парламентът използва същите изменения, както на първо четене, но сега сме на второ четене и аз мисля, че трябва да се намери споразумение по този въпрос. Това, което е важно тук, е да се даде, почти приключих, да се даде сигнал за прозрачност и за отчетност и отговорност от страна на държавите членки за това как ще използват или приходите от таксите, или еквивалентните суми за инвестиране в транспорта. Не казвам непременно в шосейния транспорт, но в транспорта като цяло с цел екологизация и накрая посланието на Бялата книга, която комисията публикува там, се съдържа една много амбициозна програма за вътрешно поемане на външните разходи, не само за шосения транспорт, но и за всички видове. Комисията се стреми към задължително вътрешно поемане. Вът задължително плащане на всич... от страна на всички потребители. Всичко това няма да се реализира, ако нямаме споразумение за евровинетката. Това е задължително, за да може комисията да работи по обявената програма. Благодаря. Благодаря, господин Алкадрай. Искате ли да кажете нещо накратко? Eh, благодаря, съвсем накратко. Искам да благодаря на колегите за подкрепата. Като цяло, пакетът, който одобрихме и аз и докладчиците в Сянка, най-вероятно ще получи подкрепа. Според мен той е балансиран и всеки един от нас трябваше да направи отстъпки. Утре ще изпратим един ясен сигнал, че имаме ясна позиция за водене на преговори и ще можем наистина да подобрим позицията на съвета. Искам обаче да кажа нещо на комисията – де-факто сме приели около 90% от позицията на съвета, защото не сме правили никакви изменения по нея, което показва, че сме гъвкави, че сме поели различни елементи, но има пък други елементи, които са много важни за нас. Например, е, заделянето на целеви средства. В този контекст е, ще трябва да се постигне компромис по време на преговорите и ние сме готови за това. Този компромис обаче трябва да бъде от страна и на съвета. Не може чисто и просто да одобряваме техните решения. Надявам се те да чуят това ми послание. И накрая искам да кажа нещо за въздействието. да, да. Хората се притесняват за способност и така нататък. Разбирам какво е, искат да кажат, но пък и те трябва от своя страна да разберат, че увеличаването на цените на дизела в последните месеци, а и то ще продължи най-вероятно да се увеличава, ще продължи да оказва своето въздействие, що се отнася до разходите, отколкото едно малко увеличение на пътните такси на базата а, на тази директива. Говори се за няколко цента на километър повече. Ако погледнем увеличаването цената на дизела, ще видим, че това не е голямо увеличение. Още една друга голяма разлика е свързана с това, че цената на дизела е една и съща за всички. Но тази директива дава възможност да се погрижите за определени разходи. Ако имате, например, нов камион, плащате по-малко, отколкото при стар. Ако избягвате пиковите часове, по пътищата също плащате по-малко. Така че има възможности за модулиране, така че оставям нещата до тук и се надявам утре да може да се гласува. Благодаря, казва председателя. Гласуването ще бъде утре сутрин, а гласуването в пленарна зала ще бъде през месец юни. Благодаря ви. Следващата точка от дневния ред е програма за подпомагане на по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика. Господин Комоцакос, имате дума. Благодаря, господин председател. Ще почакам малко колегите, които не се интересуват от интегрираната морска политика, да напуснат залата. Много ви моля по-бързо да напуснете залата, за да можем да продължим работа. Господин Комуцако, заповядайте. Благодаря. Както казахте вчера, ние ще гласуваме първия регламент за финансиране на интегрираната морска политика на Европейския съюз. Знаем, че проекта за регламент предвижда 50 милиона евро. Доста скромна сума. Регламентът обаче е от е, политическо значение за развитието на тази политика и всички ние я подкрепяме. Ето защо е важно да постигнем успех в началото на тази политика и по-късно през периода 2013-2020 да осигурим достатъчно финансиране за тази интегрирана морска политика. Внесени са около 240 изменения към доклада. Измененията са внесени от Комисията по транспорта, но и от е, Комисията по регионално развитие, по бюджета и рибно стопанство, което говори за интереса на колегите към темата. В този доклад се поставят пет цели. Първо, обща подкрепа за тези 50 милиона. Освен това, трябва да сме наясно с това, за какви цели ще бъдат използвани, за какви цели на политиката. Трето, много е важна ролята на парламента в наблюдението и изпълнението на програмата. Четвъртата цел бих искал Европейският парламент да бъде информиран редовно за доброто развитие, за добрия развой от страна на комисията. По-нататък искаме да осигурим благоприятен контекст за работа, така че да да, да проведем ползотворни преговори с съвета. Те няма да бъдат лесни. Има различия по отношение за 50 милиона, както и по отношение на актовете за делегиране, които са предложени тук. Аз се опитах да отчета максимално внесените изменения. Опитах се да оформя компромиси. Натъкнах се обаче на една пречка, свързана с характера на интегрираната обща политика. Става дума за хоризонтална политика, която съвсем няма за цел да замества съществуващите отраслови политики а, а по-скоро да осъществява координация, за да а, може крайният резултат да бъде съгласуваност и последователност. Адресирам тази забележка към колегите, които внесаха изменения с отраслова насоченост. Убеден съм, че 14-те предложения за компромис, които отправям, ще отчетат основните елементи на, от измененията на колегите. Искам да благодаря особено на докладчика за постановище. На докладчиците по установище. благодаря и докладчиците от другите групи, които показаха отвореност и гъвкавост. Благодаря на всички, които работиха по това досие. Е, водихме е, оживен диалог, за да постигнем споразумение. Благодаря особено на секретарията. Искам да се занимая с 3-4 технически въпроса. Първо, второ изменение. Виждате, че става дума за нов параграф, заглавен принципи за изпълнение на тази политика. В този нов параграф ние опитахме отразим целите, съдържащи се в цяла поредица от изменения, внесени от колеги, които не могат да бъдат отразени другаде. Също така има четири устни изменения. Едното е свързано с изменение 77 7 не става дума за процедурата, която ще се следва. Що се отнася до изменение 26 на комитет на регионите, каза, казва председателят, казва ораторът, мисля, че трябва да приемем разделно гласуване и има още две усни изменения. Едното е свързано с точка от преамбила 8. Морското право, конвенцията по морско право. И накрая разделно гласуване по изменение едно, внесено от комисията по бюджета. Там, се, там не става дума за ревю, както е казано на английски язик. Терминът не е добър, защото може да се стигне до недоразумение, може да се създаде впечатление, че става дума за преразглеждане на програмата в движение. Това е което исках да кажа, господин председател. Искам да благодаря на всички, които участваха в работата по този доклад. Благодаря. Господин Милан, има думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика Работихме съвместно с него през последните няколко седмици. Темата е много сложна, защото участват различни комисии. Опитахме се да преминем през всичките изменения и да предложим е, обобщение. Мисля, че компромисните предложения са приемливи поне за нашата група. Работихме съвместно с докладчика, както казах, уточнихме тези аспекти. Искам да подкрепя идеята, че стойността на този регламент е всъщност свързан с нещо по-голямо от изразходването на 50 милиона евро. Става въпрос за едни основни аспекти в областта и това означава, че парламента на практика подкрепя политиката, която устойчиво се развива в тази област, както и в хода на изпълнението на програмата ще видим дали можем да финансираме и повече в бъдеще. Това е от голямо значение. Трябва да се възползваме от предоставената ни възможност е, регламентът е основан на наличието на ресурсите, с които разполагаме, но подчертаваме именно позицията на парламента. Ако е възможно да се предприемат допълнителни действия с регламента, Добре, но ние имаме програми, които се изпълняват в, в момента, те са в ход, така както, между другото, и комисията е разписала различните задачи за изпълнението и разходването на въпросните 50 милиона евро. Регламентът е важен, позволява ни да усъвременим политиката в тази област. Напълно подкрепям всичко това. Благодаря на господин Комуцакос и за устното изменение. което е по отношение на 117-то предложение и се надявам, че утре групата на социалистите и демократите ще подкрепят компромисите, които се предлагат. Благодаря ви много. Благодаря. Госпожа Майснер има думата. Благодаря, господин председателю. Господин Комуцакос, горещо ви благодаря. Но в хода на преговорите по доклада видяхме, че има много широко съгласие, може би защото и предишният доклад по който според мен господин Комуцакос беше докладчик в Сянка, всъщност е в същата област и следва същата философия. Ние пред, подкрепяме всички компромисни предложения, което вероятно е добра новина. Няма спорни аспекти, свързани с гласуването. Обедена съм за значимостта на политиката и всички виждаме, че тя става все по-значима за нас. Следва да подкрепим целите, е, предложени от господин Комуцакос. Мисля, че съм права по отношение на гласуването и одобряването на тези 50 милиона. Те не са много, но добре, че ги има, защото ще ни помогнат да подобрим е, нещата. Наистина важно е парламентът непрекъснато да усъвременява своята позиция, имайки предвид принципа на съвместно взимане на решения и актовете за делегиране компромисите, които са постигнали, постигнати по отделните изменения са добри. Съгласна съм с докладчика, че при много от изменения се използва материал или е, редакция на предварителните ми е, предложения за изменение. Важно е, разбира се, да видим как може да се добавят ползи е, от общностно ниво, как европейската политика може да се развива в тази посока. 50 милиона не са прекалено много пари, а те могат да бъдат използвани, за да се не могат да се използват за нови кораби, нито пък да се разрешат различните спорове в Средиземноморието. Но това са средства, които следва да се използват, за да се лансира иновацията, да има информационна платформа, така че в крайна сметка да имаме повече сътрудничество и обмен на информация. Тези 50 милиона много бързо ще бъдат изразходвани, ако се опитваме наистина да постигнем заложените цели. Надявам се, че гласуването ще мине добре утре. Благодаря госпожа Тейлер за зелените. Yes, thank you, Chair. Господин. Yes. Благодаря. От името на зелените искаме да благодарим на докладчика за изключително конструктивния начин, по който се водеха преговорите и благодаря много за предложенията ни, които сега са включени в измененията. По принцип сме съгласни с общата посока на доклада и мнозинството от предложенията за компромис. Има обаче някои области, в които не постигнахме съгласие. Но а, надявам се, че а, комисията все пак ще приеме някои от нашите забележки, свързани, например, с езика по конкретни детални аспекти и утре ще прелож... предложим три устни изменения към компромисите. Наистина става въпрос за езикова редакция. Особено по отношение на думата ръст. Какво означава? Това не е ефективност, не е по-добро изпълнение или функциониране, не означава сила, просто означава нещо в повече. Трябва, според мен, да насърчим устойчивостта, за да може транспортния сектор да бъде по-успешен и в крайна сметка да функционира по-добре. Така че ще предложим към А, а заместването на економически ръст с економическа устойчивост, резилиенс на английски язик. Общо взето в тази посока са нашите продължения. Хаш. Говорим за лансиране на инициативи за ръст. Мисля, че трябва да бъдат инициативи за устойчивост. Така че ако има криза в финансовия сектор, морското дело, ако наистина е по-устойчива, по-издръжлива платформата, по-добре ще можем да устоим на кризите. И по отношение на компромис L ще предложим под устойчиво економическо развитие, ръст, да включим отново същата дума издръжливост, resilience. Това за нас е изключително важно. Ще го предложим на секретарията. Надявам се, че ще постигнем споразумение по всички тези предложения в крайна сметка. Преди това да се случи обаче, наистина много ще съм и бъда благодарен, ако някой може да ми обясни точно какво силно, силен, устойчив ръст означава. Какво точно означава? Питах е, колеги, професионалисти, дори и в Google проверих. Няма дефиниции. Утре ме карате да гласувам за това. И много ви моля, трябва да разбера какво е то, преди да стигнем до етап гласуване. И съвсем накратко. Там, където не можем да постигнем от наша гледна точка споразумение. Например, схеми за търговия в морското дело, различните емисии, черния въглероден двокис и изпълнението на използването на а, различни политики за намаляване замърляването, замърсяването с съдове или пък сундиране в крайбрежните зони. Това са области, в които ще се опитаме да продължим да интегрираме и нашите предложения в бъдещата ни дейност. Говорим за финансирането е, и изразходването на 50 милиона евро. Трябва реалистично да си кажем какво можем да финансираме с тях. И накрая носим отговорност – за изпълнение на стратегическите цели на Европейския съюз не само в транспорта, но и в намалението на емисиите въглероден диоксид и защита на околната среда. И самия докладчик спира на възможностите в документа, за да може да се възприеме една политическа посока в този смисъл. Благодаря ви. Благодаря, господин Тайлър. Много доклади сте прочели без да разбирате за какво става дума, ако всъщност наистина искате да знаете абсолютно всичко, по което гласувате, преди да дадете своя глас. Next is Mr. Van Dalen. По следващият оратор има думата. Господин Дален. Благодаря. Благодаря на докладчика. Е, той предлага редица компромисни изменения и се опитва да не посади е, едно коледно дърво, под което да се слагат някакви провизорни подаръци. Разполагаме само с 50 милиона, които можем да изразходваме по тази програма. Ако изслушахте господин Тейлър, между другото, аз съм съгласен, че именно тук може да се появи едно такова пожелателно дърво под е, ясно, под ясно небе. Но както и да е, очевидно тези, които не са съгласни с конкретните изменения, ще се въздържат и повечето от нас ще гласуваме за предложената програма. Zijn mondeling amendement wat hij gaat indienen op amendement 112 Говорихме за устното изменение по 12-то изменение. Много деликатен въпрос. Не искаме допълнително средства по този начин да стигнат до а, агенциите. Така че утре в устно изменение ще направим нашето предложение и ще можем да го подкрепим, така че агенциите да не попадат в този текст. Те си имат финансиране. Да, като цяло утре ние ще подкрепим предложението на докладчика с а, някои въздържания от страна на някои от членовете. А, сега госпожа Уилес има думата. Обединена левица. Благодаря. Искам да подчертая, че нещата се влушават в европейските води. Все повече имаме свръхулов, имаме е, замърсяване на околната среда, така че изключително важно е да имаме интегрирана морска политика, за да защитим е, моретата и океаните. Необходимо е да работим и в посока на опазване на околната среда. Необходимо е да запазим биоразнообразието в моретата, защото само по този начин можем да разчитаме на източник на своята храна в бъдеще и да защитим а, онези, които получават прехраната си от морското дело. Необходимо е да защитаваме околната среда, морската околна среда, да има устойчиво развитие. Би трябвало да лансираме морската економика, естествено, но не можем да насочим своите цели към трети страни. Позовавам се на 42 изменение нямаме все още нужните добри мерки. Необходимо е да разпишем по-ефективни мерки, които да могат да се прилагат в рибарството Необходимо е да можем да проследяваме морските продукти, за да можем да спрем проблема с незаконния улов и страничния улов. улова. По този начин можем да гарантираме изпълнението на приоритетите, а именно защитата на морската среда. Нямаме много средства, така че трябва да използваме максимално добре тези, с които разполагаме. Говорихме за нефтените платформи по-рано. Това са огромни рискове фактори за околната среда. Знаем какво се случи в Мексиканския залив. А, морската среда а, претърпя страхотни щети от тези платформи. Сундирането продължава, е така че проблема продължават. Не трябва да разкриваме нови платформи, следователно. Добре е, че търсим нефт, но това трябва да се изпълнява със съответния надзор – да имаме обмен на екологична информация по всички тези важни аспекти и а, безопасността и сигурността в морето е от много голямо значение. Необходимо е да имаме нормативи за безопасност, за да можем да избегнем бъдещи екологични бедствия. Трябва да видим какви са конкретните условия и необходимостта за сигурност. Работните условия в морето също са нещо много важно и така 65 и 82 изменение са изменения, на които искам да насоча вашето внимание. Вероятно е възможно по този начин да запазим моретата за бъдещите поколения, като отговорим и на социалните нужди и изисквания същевременно. Не можем да пренебрегнем и рибарите и тяхната гледна точка – но от друга страна трябва да запазим и а, рибните запаси, защото в противен случай няма да остане риба в моретата в бъдеще. Благодаря ви. You, Благодаря, госпожа Грош. Ja, vielen Dank, Ich möchte... Благодаря. Господин Грош всъщност има думата. Искам да благодаря на докладчика. Искахме да поемем този доклад. Поехме отговорност за него и процесът е, около него бе доста сложен. Сега обаче тече отлична координация не само между групите, но и между парламентарните комисии. Резултатът се вижда в компромисите и той наистина трябва да бъде модел за други доклади. Няма смисъл да има 400 изменения по доклад. Добре е, е всички тези изменения да бъдат предоговорени, така че да бъдат сведени до много по-малък брой. Всички се интересуваме от този въпрос, поне колегите, които присъстват тук, защото всички смятаме, че е необходима ИМП. Не може тази политика да се появява само когато има някакво бедствие и се налага на меса. Не, трябва това да бъде политика а, без прекъсване. И е правилно, че се занимаваме точно в Транспортната комисия с тази политика. Надяваме се, че новините са верни и че средствата, които са заделени, няма да бъдат успорвани в бъдеще. Ще се радваме, ако те бъдат предоставени. Разбира се, те не са панацея нито за крайбрежните райони, нито за морските райони. Трябва да вземем предвид е, отделните аспекти на различните региони. Колегите, които направиха 52-ро изменение, най-вероятно точно това искаха, защото когато четем това изменение, виждам, че то се отнася до Средиземноморието. Това е добре, но смятам, че е, нашия текст трябва да не бъде за конкретни региони, а да се отнася до всичко. Всички. Затова предлагам да не се подкрепят или пък да бъдат отеглени такъв тип изменения. Част от колегите говориха за синия фактор. Водата е синя. И е, се надявам това да ви помогне да намерите отговор на въпроса. Утре се надявам да има голямо мнозинство по тази отлична работа. Благодаря ви, господин Грош. Явно се опитвате да убедите зелените, че зеленото не е чак толкова екологично, но няма да успеете, според мен. Благодаря, следващия оратор. Благодаря. Аз мисля, че че работата, която вършим, трябва да ни, като ще ни доведе до 50 милиона, доста недостатъчно, с оглед на амбициите, които си поставяме за една доста широка област. При всички случаи това е възможност да направим една стъпка към евентуално извоюване на повече финансиране за тази политика. По отношение на компромисните изменения, искам да кажа, че става дума за островите и за отдалечените региони. Ние по този начин успяваме да покажем, че благоденствието на островните региони е свързано с с изпълнението на различни отраслови политики, които понякога са взаимно противоречиви. Най-напред едно изменение за системата за търговия с емисиите. Мисля, че това изменение не е част от контекста на доклада, не само защото в момента Европейската комисия и Международната морска организация анализират възможностите за намаляване на емисиите от търговските кораби, просто защото интегрираната морска политика не е инструмента, с който можем да разработим една политика, която е предвидена в това измерение. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Фостер. И аз ви благодаря, председателя. Аз се опитвах да събера нещата, да, да си ги организирам. Доста са сложни. езиков въпрос към колегата. Той е англичанин и понякога трябва да ви кажа, че и, ние англичаните не му разбираме английския. понякога жаргона, който се ползва, наистина е невероятен и, и дори да си англоговорящ, пак няма как да го разбереш. Докладчиците наистина много активно са работили, за да се получи някакъв доклад, но е, някои казаха, имаме само 50 милиона евро. 50 милиона евро са 50 милиона от джоба на нашите денакоплаци. Когато обсъждахме този въпрос, е, господин председател на предишното състояние, поисках от Европейската комисия да ни даде подробности за това как тези 50 милиона евро ще бъдат разходвани. Част от нас казаха също така, че не смятаме, че това са нови средства, че те трябва да бъдат взети от сегашния бюджет. Държавите членки сега нямат много средства, които да могат да заделят, даже никакви нямат. Така че имаме нужда от отговори. Ако имаме програма, то тогава трябва да е ясно как ще бъдат разходвани 50 милиона евро. Така че искам да разбера от Европейската комисия какво всъщност предлага и откъде точно идват а, парите. Знам, че ще кажете, че те са въпроси свързани най-вече с бюджетната комисия и комисията по рибно стопанство. След това думата е интегриран. Като че ли постоянно се говори за тая дума и някакси се поразмива. Аз идвам от един остров, голям остров, Обединеното кралство, има много интеграция, наистина и може да бъде интегрирана а, допълнително тази сфера. Но има нещо, което бе посочено отлично от колегата Уилс. Има и трети страни. Морската политика не е свързана само с Европейския съюз или само отделна държава членка, която има крайбрежие. Трябва да внимаваме да не започнем да престъпваме международни споразумения и договори, това е изключително важно да спазваме точно тях. И накрая, ако ми позволите, от гледна точка на моята делегация, трябва да кажа, че не ни харесва използването на думата трансграничен или пространствено планиране в морската сфера. Не смятаме, че това е пътя напред. Ние поддържаме принципа на субсидиарността и по никакъв начин не отстъпваме от него. Има други държави, които не смятат така което е чудесно, но от наша гледна точка, гледна точка на Обединеното кралство, този принцип е изключително важен. И накрая част от въпросите, които бяха повдигнати. Говорим а, на места за отлично сътрудничество и трябва да кажем, че то е при опазването на околната среда и практиките, които са свързани с установяването на свръхолов, замърсяване, отпадъци, които не се третират добре от някои държави членки, чисто просто се изхвърлят в морето. Това е напълно неприемливо. Има определени държави членки, които трябва да засилят усилията си и да си поемат отговорността, независимо дали е национално или регионално ниво, за да сме сигурни, че те правят всичко възможно в това отношение. Така че, в заключение, има доста положителни моменти в този доклад и наистина трябва да се придвижим напред, но от друга страна искаме Европейската комисия да ни даде конкретни отговори. Как ще бъдат разходвани тези средства или поне какви са плановете. Освен това не бива да отминаваме факта, че има въпроси свързани с принципа на субсидиарност и че трябва да работим конструктивно и прозрачно по пътя си напред. И отново благодаря на докладчика. Благодаря. Благодаря, господин Крамер. Благодаря ви, господин председател. Отново исках думата. Исках да говоря аз за тези 50 милиона. Е, това наистина са пари на дългоплаците, е, обаче 50 милиона за по-добра инфраструктура, за по- екологичен морски транспорт, трябва да ви кажа, че това е нищо. Това са дребни монети. 50 милиона. Е, ще ви дам сравнителни данни. Емисиите от самолетите са много по-опасни, когато идват от самолети, отколкото от тези, които са на повърхността. 30 милиарда евро от парите на дънокоплаците бяха приети и все едно това е най-нормалното нещо на света. Онези, които не, пла... не летят, трябва да плащат за онези, които летят. Така че 50 милиона за подобряване на екологията, на морската политика, трябва да ви кажа, че са наистина много дребна сума от а, джобовете нашите дънакоплаци. Това е по-малко от капка в океана. Имаме нужда от еднакво законодателство за всички и чак тогава тези 30 милиарда, които всяка година отиват от нашите джобове за тази тема, могат да бъдат намалени. Благодаря, казва председателя. И сега за комисията господин, госпожа Бени. Извинявайте, извинявайте, извинявайте. Госпожа Майснер искаше да каже нещо. Да, исках а, да кажа нещо за синята система, да обясна на колегата, защото той попита. Не е сложна тази идея. Голямата част от повърхността на Земята е вода. Знаем какви огромни а, проблеми създаваме, като изтегляме подземни а, е, богатства и не искаме да повтаряме същите грешки. Когато говорим за синята зона в кавички, т.е. за морето, имаме възможност за голям растеж, което трябва да бъде направено по максимално устойчив начин. Няма нужда да го пишете в Google, това е нещо ново. The... Благодаря. Госпожа Беним от комисията. Thank you, Chairman. Um, just quickly... Благодаря, господин председател. Най-напред, накратко, защо комисията предлага този проект за регламент? Първо, искаме да продължим работата по подготвителните дейности започнати с ваша подкрепа. Имаме нужда от достатъчно финансиране, за да ги приключим успешно до края на тези финансови перспективи. Какви са тези дейности? Информирани ли сте? Да, получили сте годишни доклади. Последният е бил през май 2010 година. Следващия май ще получите още един доклад в рамките на сегашнията бюджетна процедура. Двете конкретни дейности са свързани с растеж в различни отрасли. Говорим за по-добро управление на морското пространство, като отчитаме различието в интересите. Тук субсидиарността играе много важно значение, защото няма потенциал за е, ерозиране на субсидиарността. По-нататък става дума за е, обогатяване на знанията за е, морето и възоснова на тези знания да избегнем грешките в други области. По-нататък интегрираното наблюдение – така, щото системите за наблюдение да бъдат координирани и интегрирани в интерес на ефективността. е така, морската политика има за цел да хвърли, да свърже различните секторни политики. Ето защо ние оценяваме вашите изменения, особено работата на докладчика, насочена към избягването на двойното финансиране и да има взаимно допълване между дейностите. Не искаме да финансираме отраслови дейности, тъй като те се финансират от отрасловите политики. Ние държим, ние искаме да е, откроим синергиите. Ето защо ние не сме за умножаване на целите това не замества отрасловите политики. Целта е да работим по-добре, по по-последователен начин. Остават ни само 3 години и 50 милиона при положение, че съветът даде одобрение. И така, първата ни цел е да продължим да ви представяме доклади. В тези доклади ще покажем защо независимо от конкретните дейности, за които се предлага финансиране, искаме да повлияем, да окажем влияние върху по-широките области. Благодаря за вниманието. Господин Комуцакос, имате ли да добавите нещо? Само да повторя, че аз не разбирам а, целта като... Аз не смятам, че това... имаме за цел да променяме политиката, а по-скоро съвместна дейност, взаимно допълване, координация. Ето защо измененията, внесени от господин Тейлър и от Зелените, не, не срещат много подкрепа по отношение на разликата между растеж и устойчивост и издръжливост. Не... Трудно ми е да разбера за какво става дума. В речника се казва, че резилиенс или издръжливостта е способността, свойството на материала да се възстановява бързо или еластичност. Симва, синоним е гъвкавост. Ето защо моля господин Тейлър да гласува за растеж, а не за издръжливост. И аз имах проблеми с жаргона, за отговоря на госпожа Фостър, да. Е, жаргонът винаги е трудна задача, но мисля, че ние успяваме поне да постигнем резултат, който да е прият от повечето колеги. И разбира се, дискусията за интегрираност. Боя се, че това е малко богословски спор, тъй като ако изменението за интегрираност бъде при... извадено, аз ще трябва да променя заглавието на доклада. Това е проблем, който аз не можах да преодолея. Като цяло, благодаря ви за коментарите. И така, господин Тейлър, не става дума за цветовете на дъгата. Господин председател, просто искам да благодаря на докладчика. Очевидно има разлика между растеж и, възмо... и способността да се възстановиш след удар. Не забравих да кажа нещо, а именно в дух на сътрудничество искаме да потвърдим, че оттегляме изменени 68 и 76 и ако можете и вие да проявите малко гъвкавост по време на гласуването, господин Комуцако, ще ви бъда много благодарен. Гласуването ще бъде утре, предвижда се. Да, човек трябва да знае за какво гласува, прав сте. По-нататък туризмът в Европа. Господин Фиданца, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегите за множеството изменения, които са внесли, общо 260 на брой. Повечето от тях съответстват на доклада а, и а, усъвършенстват текста. Благодаря на докладчиците в Сянка за много конструктивния подход. когато преди да внесат изменения, те се допитаха до мен и искам да кажа, че в размяната на мнения преди няколко седмици е, Имаше някои изразени резерви за принципа на субсидиарност. По-нататъчен анализ на измеренията и текста ме водят към заключението, че този текст съответства на член 195 от договора, където се уточняват задълженията на Европейския съюз в областта на туристическата политика. Мисля, че ние трябва да спазваме принципа на субсидиарност. Не мога да говоря и да коментирам всяко едно изменение, след като те са 260, ще ги групирам. Има някои изменения, които или въвеждат нови точки, или пък ги допълват. Съгласен съм с повечето от тях или в вида, в който са внесени или, в, или под формата на компромисни изменения, които да ги отразяват. Има изменения за достъпност за лица с намалена двигателна способност. Споменава се стратегията 2020, Споменава се също така и предвиждането на конкретни срокове за стратегията за туризъм, която комисията ще представи. Предстоят редица дейности и всички настояват за конкретен график за различните стратегии. Има някои изменения, които повтарят вече казани неща. Аз ще се свържа с носителите на тези изменения, за да намерим решение или под формата на компромисно изменение или под формата на избор на най-доброто изменение, за да бъдат е, отеглени останалите. Като госпожа Фостер, аз се натъкнах на някои проблеми с е, превода на английски язик. Ето защо мисля, че с помощта на секретариатът е, ще можем да намерим решение на тези проблеми. Моите колеги могат да разгледат преводите и ако има проблеми, които не могат да бъдат решени по друг начин, те могат да бъдат решени посредством внасяне на изменения. По-конкретно искам да привлека вниманието ви към някои евентуални компромиси, Най-напред туристическите визи. Многократно сме казвали, че има много бюрократични трудности, свързани с издаването на туристически визи, особено за граждани от новите економики, което подкопава конкурентно способността на сектора. Съгласен съм с принципното положение в доклада и колеги внесоха изменения за конкретно решаване на въпроса. Надявам се, че през следващите седмици ще успеем да постигнем компромис. Също така, по отношение на използването на големи международни събития като трамплин за туристически дейности в Европа. Тук има внесени много изменения. Мисля, че можем да постигнем компромис. По отношение на точка 16, е, в мен възниква след, следният важен въпрос. Всички ние искаме да избегнем размножаването на етикети. Има етикети за качество, за устойчивост или знаци. Да, те са много важни. Но по отношение на съобщението на комисията и плана за изпълнение, където се говори за конкретен знак за устойчивост, в текста аз говоря за това, че устойчивостта се превръща в знак за качество. Не искаме да се а, умножава до безкрай а, знаците, тъй като по този начин а, а, операторите и туристите се объркват. Аз съм а, готов да изслушам всички предложения. Всички ние обаче сме съгласни, че не искаме да има твърде много знаци, тъй като те са трудно разбираеми. Можем да намерим техническо решение, което да предложим на комисията в точка 18. Изразих благодарността си за изменение 111 от вас, господин председател, където говорите за безопасност, в хотелите. Мисля, че текстът е чудесен и е, в резултат на него първоначалният текст е по-ясен и по-добър. Искам да благодаря на всички колеги, които внесох изменения и участваха в разработването на този доклад. По време на първия дебат казах, че искам да обърнем по-широко, по- широко по голямо внимание. По отношение на връзките с по-малко благодетелствените региони от гледна точка на транспортните връзки, тези изменения вървят в правилната посока и аз ги приветствам. Друг въпрос, който искам да коментирам е туризмът за всички и социално устойчивия туризъм и особено Калипсо. Много колеги, въпреки че са съгласни с това, че трябва да развиваме тази инициатива, тъй като тя се оказа много успешна през мисля, че този експеримент би трябвало да се разшири да обхване и трети страни, не само 27-те държави членки. Нека да проявим а, обаче известна предпазливост. През 2011 година в бюджета бях, бяха предвидени само милион и половина за Калипсо. Калипсо изтича през 2012 година и повечето от средствата бяха изразходвани за набелязване на инструменти, с които да продължим Калипсо, като нещата остават в рамките на правомощите на държавите членки. В момента има бюджетни ограничения и не знаем в каква посока ще тръгне Калипсо в бъдеще, така че едва ли сега е момента да мислим за разширяването на Калипсо за да обхване и трети страни. Напоследък за марка Европа. Мисля, че и тук не бива да има двусмислие. Тази, тази търговска марка няма да се отнася към конкретни дестинации или региони целта е да рекламира и популяризира Европа в трети страни, особено в новите економики. Ето защо нямаме конкретни критерии. Не говорим за избор на конкретни дестинации в Европа. Говорим за рекламиране и популяризиране на Европа в трети страни винаги, когато се популяризират европейските туристически райони. И накрая, колеги, които зададах на колегите, свързано е с изменения за права на туристите. Някои депутати настояват за конкретни правила за правата на туристите. Тук бих проявил предпазливост. Разбира се, можем да водим дебат в нашата комисия. Съгласни сме с това, че държим на правата на пътниците, само че всичко това отнема време. Ако в този доклад поискаме нещо ново, мисля, че бихме прибързали. Мисля, че има договор между клиентът и хотела, има предвидени са конкретни права, но да говорим по-общо за права на туристите, особено когато говорим за различни форми на туризъм, би било рисковано и трудно постижимо. И тук обаче аз съм готов да изслушам и бих искал да чуя какво мислите. Господин Данелис от името на социалистите и демократите. Към момента са се записали 8 души. Ще ви помоля да бъдете кратки. Господин. Благодаря, ще бъда пределно кратък. Нашият колега Фиданца е обсъдил всички важни въпроси, които ни вълнуват. Благодаря му за доклада. Докладът е много важен. Благодаря му и за духът на сътрудничество, който характеризира нашата съвместна работа с докладчика в сянка от АОД ние успяхме да постигнем някои компромисни споразумения. В повечето изменения имат за цел да допълват първоначалния текст, без да поставят под съмнение основната позиция, която защитава. Но това, по което сме съгласни, е необходимостта да подкрепяме туризма. Това въжи особено за първия програмен период. Освен това, поставим акцент върху разработването на нови форми на туризъм. за усъвършенстване на съществуващите форми на туризъм. Също така, засилването на сътрудничество между държавите членки. Има един въпрос, който присъства в почти всички изменения и това е необходимостта от опростяване на процедурата за издаване на визи, особено за гражданите на а, новите економики, така наречените страни БРИК. Предвидени са амбициозни дейности в интерес на туризма. Надявам се, че а, работата ще приключи успешно. Внесени са някои много интересни изменения от различни колеги, от различни политически групи. Господин Уджас. Благодаря, господин председателю. Искам да започна с поздравление към Карло Фиданса. за много добрия му доклад. Освен това го поздравявам за избрания метод. Не би трябвало да се изненадва от броя на измененията. Това означава, че хората обръщат внимание на темата. Тя е нова. За първи път се занимаваме с тази тема а, от Лисабонския договор насам. И както Спирюстаналис каза, всички докладчици в сянка изказаха своята подкрепа, защото сме убедени, че бъдещето на Европейския съюз все повече ще зависи от е, развитието на економиката с помощта на туризма. Мисля, че ако следваме оказаното в този доклад, ще можем да въведем в европейската економическа и социална система нещо, което сме загубили през изминалите векове и което се е развило на други континенти и факта, че сме били ангажирани с развиването на другите континенти. Понякога не осъзнаваме колко сложна област е туризмът, но ще видим именно как ще имаме все повече и повече парламентарна дейност в този отрасъл. Докладът и измененията посочват, че имаме сходен подход към темата. Това е стратегия, която а, в дългосрочна перспектива ще обедини всички европейски институции. Искам да подчертая, че в сравнение с първоначалния текст, текст са направени редица подобрения. Например, в уводната част е идеята, че туризмът е система, един сложен механизъм, който включва другите традиционни класически сектори. И това всъщност е силната страна на доклада. Ще бъдат активирани традиционните сектори с помощта на туризма. Освен това, мисля, че е добре, че комисията въвежда глобална стратегия за туризма до 2020 година. Преди да говорим за интегрирана, преди говорихме за интегрирана морска политика, но сега аз бих искал да изкажа своята подкрепа в полза на интегрирано подход и към туризма. Туризмът е сезон, сезонна дейност в много части на света. Трябва да имаме предвид това. Освен това, би трябва да разработваме политика, която да интегрира традиционните туристически е, зони и унези, които не са се занимавали с е, туризъм. Ще спра тук, е, ще говоря отново следващия път, когато дискутираме измененията. Благодаря за зелените, госпожа. Ehm, Благодаря, господин председателю. Мисля, че е, редица изменения, предложени към доклада, посочват, че туризмът е един важен отрасъл за Европейския съюз. Мисля, че сега сме изправени пред предизвикателство. Възоснова на тези изменения трябва да създадем един всеобхватен доклад и да включим различни дейности, които се планират е, на общностно ниво в областта на, туризъм, на туризма. От името на нашата група ние сме напълно готови да работим съвместно с е, докладчика за постигане на компромисни предложения за изменения. Той също изрази своята готовност. Бих искала да се спра сега на въпроси, които са от голямо значение за нас в доклада. Ще ги видите отразени в редица изменения от колеги от другите групи. По отношение на качеството и устойчивостта. Преди няколко седмици в парламента организирах семинар – посветен на туризма, от фламандска гледна точка се опитах да представя добрата практика. И от презентацията стана ясно, че интегрираният подход към качеството и устойчивостта в туризма е много важно нещо. По този начин всички участници изличат само ползи. Положителна беше реакцията от други региони от държави членки, по отношение на достъпа, устойчивостта и аз съм убедена, че това са важни стълбове за бъдещата политика в областта на туризма, където ще има и допълнителни ползи за Европейския съюз. Необходимо е да има качествен подход по темата. И бих искала да Призува вниманието ви към моите изменения 178 например, бих искал да призова към по-добра координация между отделните генерални дирекции в комисията. 95-ти член от договора е съвсем ясен в този смисъл. По-нататък, е, според мен, това е нещо важно и господин Финанс е, се спря на него, а именно необходимо е да се предлагат конструктивни решения на е, проблема, свързан с знаците и марката. Необходимо е да има реалистична, реалистичен подход. И по отношение на другата тема, създаването на а, Ehm, Различните разпоредби, свързани с е, туристите и туристическата дейност, правата на туристите, е, изменение 75-то, например. Е, мисля, че трябва да подходим позитивно към това. Благодаря. Госпожа Фостер. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Има наистина много изменения, както и вие казахте, след последната, последното последната обмяна на мнение между нас, но ще се спре само на ключовите аспекти от тях. Очевидно, докладчика се опита да обобщи всичко това. Е, няма достатъчно време, така че ще се опитам да бъда кратка. Всички разбираме колко важно важен е туризмът за всички държави членки. А това е много сложна дейност, защото включва различни области пътуване, хотели и така нататък. Така че, много важно е да подходим много внимателно относно бъдещето му. И това е нашата роля в парламента. Например, в Обединеното кралство се развива туризма в Шотландия и Северна Ирландия и Уелс. И сега се обръща наистина внимание на деталните аспекти от развитието на туризма, микроуправлението. Това е нещо много важно на европейско ниво, така че приветстваме принципа, залегнал в доклада и редица ценностни изменения. Но също така трябва да внимаваме лансирането на собствените ни страни, например. Елата е непременно тук или където и да е. Трябва да внимаваме. Винаги се случва, разбира се, нещо подобно. Неизбежно е. Друго важно нещо. Малките и средни предприятия в този отрасъл. Те вече и без това си мислят, че има прекалено много регламенти и разпоредби разпоредби сега не трябва да ги затрупваме още. Би трябвало да ги насърчим. Не трябва да ги спираме в тяхното развитие. Внимателно трябва да подходим. И по плана за действие на комисията наистина трябва да бъде насочен в тази посока. Да се разшири дейността на тези предприятия, но да не се претоварват. Необходимо е да се разпише конкретна таблица с действията им, с повече съдържание, да бъде по-ясно е, точно каква е целта. По отношение на знаците, мисля, че трябва да внимаваме – защото има процеси в държавите членки, свързани с нациите. Може би ще е добре да има европейска марка, но трябва много внимателно да се обмисли как точно ще се използва, за да не стане изведнъж едно масово навлизане на знаци и марки и в крайна сметка не искаме да се обърква нито потребителя, нито отрасъла. Друго нещо много важно, според мен, свързано с е, стажовете, чиракуването, работните места. Да, необходимо е да има квалификация и това е много важно, свързано с е, е стажа, с е, професионалния опит във всички държави членки. И накрая. Винаги става дума за визите но не с това се изчерпва въпроса за туризма. Визите се споменават, когато говорим за национална сигурност е, или престъпност, но със сигурност може да се подобрят някои от процесите. Във всеки случай това е работа на националните е, правителства. Не би трябвало на общностно ниво да се взимат подобни решения. Необходимо да се упростят процедурите, така че хората да могат да пътуват. По отношение е, на директивата не мисля, че в момента е необходимо да говорим за това, но както и да е, тя е опомената. Подготвителното действие, Калипсо. Мисля, че държавите членки е, искат да имат свои собствени програми. А ако не искат да се изразходват средства за хора, които да пътуват на почивка, това си в крайна сметка е, тяхна работа. Те ще решат. От 2009 година по тази е, програма се изразходват милиони. Приключвам, господин председател, но ще бъде интересно да се види какво ще се прави в тази посока. Европейски съюз ли плаща за тези почивки? Къде е ролята на съюза? Е, държавите членки трябва да имат думата по този въпрос. Благодаря на докладчика. Той е извършил прекрасна работа. Благодаря и на всички вас, че подкрепихте Европ... Е, изложението на Европейския съвет за крузовете. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Деграндес. Sí, gracias, señor presidente. Ya tuve ocasión de hacer el elogio cumplido y merecido al señor Fidanza y su informe. Благодаря. Вече поздрави господин Фиданца за неговия доклад по време на първия дебат по тази тема. Този въпрос е изключително важен за всяка една от нашите държави, пък и за целия Европейски съюз. Важен е, защото Европейският съюз, е, особено във времена на криза, може да има приходи от тази сфера. И освен това, това е най-добрият начин за сближаване на културите и създаване на мостове между тях. Измененията, които съм предложил аз и един колега, са свързани най-вече с допълване на някои идеи към доклада. Е, просто предлагам различни възможности, които съществуват в Европейския съюз, особено тези, които са описани в Лисабонския договор. Е, това са едни съвсем отворени изменения и ако е необходимо, можем да ги отеглим, можем да ги променим. Наистина няма никакъв проблем те да претърпят изменения или да бъдат премахнати и стига това да допринася за доклада. Сега по отношение на териториалното сближаване и по-специално за региони, които са в необлагодателствено положение. Това е много важна тема и там сме направили изменения, както и изменения по отношение на малките и средни предприятия. Балярските острови са изключително важни в тази сфера и туризма е важен за тях. От тях също имаме изменения. Докладът е изчерпателен. Искам да благодаря на докладчика. И отново да заявя колко е важен този доклад, защото ние наистина трябва да се превърнем в дестинация номер едно за пътуващите. Следващия оратор. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за неговия доклад. След Лисабонския договор има някои нови обстоятелства винаги се стига а, до това, дали изобщо е необходимо да се прави нещо на европейско ниво, защото нещата работят, държавите членки се питат, необходимо ли е това да става на европейско ниво. Според мен е важно да видим как, какво е въздействието върху цяла Европа и особено регионите, които нямат други възможности за приходи, освен туризма. Затова е много важно да се подсили неговото развитие. Различните региони в Европа също така се конкурират за броя туристи. И затова е добре цяла Европа да се превърне в по-добра туристическа дестинация. 70% от световния туризъм е насочен към Европа и затова хората се питат, необходим ли са ни повече туристи. Не знае, но е добре да разгледаме трез в разум всички аргументи и да видим какви са специалните неща, които можем да предложим ние. Говорехме за промишленото наследство. Имаше много други неща, които биха могли да бъдат промотирани. След това по отношение на марките и знаците, можем ли да видим къде може да се намери бюрокрацията, къде може да извлечем различни полки един от друг, най-добра практика, да подпомогне малките и средни предприятия, които работят в тази сфера по някакъв начин. Отново по отношение на марката, знаете, че имаме различни архитектурни паметници. В Обединеното кралство си имате тръст, който се занимава с вашите замъци. Така че хайде да видим опита в различните държави членки, в отделните региони, да видим как можем да сравним нещата и как да привлечем още повече туристи в Европейския съюз. И как може да улесним техния път от тук. Искаме един туризъм, който да привлича туристи от трети страни. Той трябва да бъде прозрачен, и да може да се пътува лесно. Знам, че е трудно това да се постигне, но е важно целият туризъм да бъде улеснен. Благодаря. Благодаря следващия оратор, господин Бах. Господин председател, аз искам да поздравя господин Фиданца и отново да повторя колко експертни познания и колко страст са вложени в този доклад. Отличен доклад. Множеството и изменения, които са изпратени, според мен, показват силния интерес към туризма както и значимостта на политиката в сферата на туризма в Европа. Много неща вече се казаха, така че наистина ще говоря съвсем накратко. Не бива да има единен подход към всички, защото част от измененията наистина са свързани с конкретни обстоятелства в конкретни държави членки. Добре е да се гледа всичко през европейска призма. На второ място – здравния туризъм. Знаем, че поради демографските промени се очаква голямо, голям бум в а, тази сфера. Ние всъщност говорихме за дисбаланса в, що се отнася до болничното лечение и предупреждавахме, че може да има такъв туризъм в кавички по здравни причини, където хората пристигат да се лекуват от една страна в друга. Трябва да имаме едни приобщаващи политики, които да са ясни. Каква е принадената стойност в случая на нещата да се разглеждат на европейско ниво? Миналия уикенд получих един документ за Ардените. Един документ, който се опитва да насърчи развитието на туризма там. Три-четири държави са там, които се срещат на Ардените като граница, така че те точно от европейска гледна точка разглеждат този туризъм в региона. По отношение на работните места, които могат да се създадат, аз подкрепям предложението. Всичко, което е свързано с създаване на работни места, според мен е нещо отлично. Имаме нужда също така от обучение и образование за повишаване качеството на европейския туризъм. Благодаря. Следващия оратор. Дякую за слово. Я ви využiji. Госпожа Сенолова има думата. Благодаря. Използвам тази възможност да се присъединя към благодарностите за докладчика. Говорим за Европа като номер едно туристическа дестинация за трети страни. Искам да подкрепя унези колеги, които се изказаха за упростяване на визовата политика. Също така, мисля, че имаме нужда от по-добро сътрудничество между регионите. Те не само се конкурират едни с други, но хубаво и е да си сътрудничат помежду си. Ето защо а, можем да обърнем внимание на нови области социален туризъм, туризъм за лица с увреждане и така нататък. Съгласна съм и с госпожа Фостър за това, че трябва да подкрепяме малките и средни предприятия. А, също така а, и да подкрепим създава, да подкрепим признаването на професионални сертификати, тъй като много често това са първите работодатели на млади хора и на жени. Следващият оратор, господин Крамер, благодаря. Искам да кажа няколко думи за изменение 172. Изменявайте, не го внесах аз. Много добро изменение. Призовава комисията да създаде мрежа, свързваща регионите. Целта е туризма да стане по-екологосъобразен и да се повиши ефективността. Вярно е, че ние трябва да работим на регионално и национално ниво, но трябва да работим и на европейско ниво. Имаме имаме цели области, които обединяват региони в Европа и техните култури. Хубаво е да доразвиваме проекти, които вече са започнали. Това, което липсва е европейското ниво. Ще внеса устно изменение, за да не мислим само за националните и регионални връзки, а и за общоевропейски връзки. И затова сега официално внасям такова устно изменение. Следващият оратор. Госпожа Естарас Ферагут. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Фиданца за доклада. Докладът е много надежден и много пълен. Моят колега Деграндес каза, че сме внесли няколко изменения, но искам да. Сега едно от тези изменения е за подкрепа на предприемачеството. По-конкретно по-добър е, достъп на малките и средни предприятия до е, финансиране. Също така искаме да насърчим учене през целия живот, затова сме внесли и изменения, е, насочени към премахване на пречките пред него. По отношение на знаците сме съгласни с господин Фиданца за европейският туристически знак. Основата на този знак ще бъде доброволна. Ние ще внесем изменение, за да насочно към това да се проучат знаците, за да не станат твърде много. Друго много важно изменение е непрекъснатата хармонизация. Внесли сме изменение за настаняването. Би било добре целият сектор да участва в хармонизирането на критериите за настаняването на туристи. Туризмът е много важен за Европа. и ние сме поставили акцент върху някои области, които според нас са особено важни и сме го направили чрез изменения. Е, ще спомена Балярските острови, които вече бяха споменати. Също така са по е, подкрепа за отдалечени региони, като острови, например. Е, за да се развива туризма, там е необходимо да има добри връзки с материка. Също така е необходимо да се включи изменения, да се включат а, а, крайбрежните зони. Само, че а, освен на крайбрежните райони, трябва да се включат и островите. По отношение на структурните фондове сме включили изменение за правилата, за да се предвидят мерки, които да позволят на дадени региони да станат туристически райони. Господин Тейлър, благодаря. Аз внесах пет изменения. Лицата с намалена подвижност трябва да имат по-добър достъп Сега, ако погледнем значението на зоологическите градини, в държавите членки има 3500 зоологически градини, но има стотици нерегламентирани, нерегулирани зоологически градини. Може би това е потенциален риск за общественото здраве и безопасност и на хуманното отношение към животните. много се радвам, че английските туристически агенции признава значението на хуманното отношение към животните и приветстват идеята за кодекс. По време на дебата се оказва, че въпросът за средствата и ресурсите е много важен за всички. Интересно е това, което се каза за английското, за правителството на Великобритания, което подкрепя а, туризма. А, очевидно, а, не знам дали съкръщаването на бюджета на туристическата служба с 20% е всъщност мярка за насърчаване на туризма. В региона, от който аз идвам, това е една от най-големите пречки пред а, развитие на търговията с, I... с а, туристическия продукт. И аз искам да ви благодаря, господин Фиданс, за работата. Благодаря за подкрепата за изменение 111 и безопасността, противожарната безопасност, изменението. Това изменение е много важно вследствие на нещастни случаи с граждани на Европейския съюз. Имаше случаи на отравяне, особено на деца. Благодарен са ви, както каза госпожа Мейснер, доклад за туризма не би бил доклад за туризма, ако не е, се спомене любимото ми индустриално наследство и измерение 110. Е, всъщност, е, по този начин се осигурява диверсификация. В миналото туризмът в Европа се свързваше с златни плажове и Алпите – те са чудесни, но има и други неща, които Европа може да предложи като културно наследство, индустриалното наследство и е, раждането на е, индустриалната, началото на индустриалната революция всъщност е тук и той е част от културното наследство. Благодаря ви, господин е, Фиданца. Обеден съм, че ще прекарате вълнуващ, е, вълнуващи великденски празници с 260 е, измерения, Моят е, колега внесе още едно. Благодаря от името на комисията. Приветствам новия вариант на доклада на господин Фиданца. Много от депутатите отправиха нови предложения, очертахте нови приоритети. Ние ще трябва да споменем кои са най-важните приоритети. Искам да ви напомня, че споделяме напълно основната ви цел, а именно пълно спазване на принципа на субсидиарност, както е изисква и Лисабонския договор – ние ще допълваме дейности на национално ниво, които имат или е, които са или от европейска, или от транснационална полза. Наясно сме с транснационалния характер на туризма и взаимното допълване между туризма и други политики и стопански дейности. Споделяме становищата, изразени от много депутати, за необходимостта от спазване на критериите за устойчивост и качество. Това са двете лица на един и същи медал. В крайна сметка, спазването на тези критерии е от полза за всички. Ние не искаме да регламентираме пряко туризма, както знаете, това е забранено по Лисабонския договор. Ето защо ние ще избегнем и свръхрегулирането в области, в които вече има политики на Европейския съюз. Смятаме, че трябва да се постави акцент върху по-доброто използване на информационните технологии страна на МСП, по отношение на знаците, ние работим с туристическия сектор, с организации на потребителите и с онези организации, които приемат знаци за качество, за да избегнем дублирането и да се изгради една доброволна система по отношение на Калипсо и туризмът за всички ние насърчаваме туристически борси и туристическия обмен в по-ненатоварените сезони ние няма да финансираме пряко тази, този обмен. Целта ни е просто да подпомогнем дейностите в четири области, в които има подготвителни дейности ние помагаме просто сътрудничество между севера и юга, изграждането на структури за подобен обмен на туристи в ненатоварените сезони. Исках да бъда кратък и затова накрая искам да спомена за индустриалното наследство. Разбира се, Диверсификацията на туристическия продукт е много важен елемент от туристическата стратегия и сигурен съм, че знаете, че тази година дестинациите Иден ще, ще, използва, ще се основават на темата наследство, индустриално наследство. Благодаря ви. Ние сме на разположение на докладчика и всички депутати които имат е, желание да им бъде пояснена някоя определена инициатива. Благодаря. Благодаря. Ще се обеда, опитам да бъда кратък. Ако пропусна нещо, ще се свържа с колегите, които са внесли предложенията за изменение по-късно като се опитам да представя на тяхното внимание компромиси. По отношение на качеството и устойчивостта. Госпожа Брейтпол спомена няколко изменения. И една много сериозна препратка към а, единност в процедурите и мисля, че предупреждение е правилната дума, която следва да се използва. Warning на английски, а именно предупреждение, ако има конфликт, е, опасност от политически конфликт или природно действие в дадена страна. Европа се движи на различни скорости скорости, различни са и действията на националните агенции в различните страни. Има различни системи за ранно предупреждение. Мисля, че ще бъде полезно да има общ подход. По отношение на правата на туристите. Връщам се на тази тема, защото тя бе повдигната на вашето внимание в хода на дискусията. можем да потърсим инструменти, които са видими и предоставят на туристите максимална информация относно вече съществуващите права. Туристите имат конкретни права в зависимост от дейността си, дали купуват билет за пътуване и имат билет, с който пътуват на кораб. Те си имат различни права. Има и конфликти обаче между прилагането и спазването на някои от тези туристически права. Ще разговарям с колегите си и ще се опитаме да постигнем съгласие относно това, кое изменение да бъде оттеглено. Говорихме по подобен начин и за предишния доклад на господин Комуцакос. Що се отнася до знаците, казаното от комисията е достатъчно. И това е и нашето намерение. Искаме да лансираме доброволна система за акредитиране на ниво национални власти държави членки. Вече някои от държавите членки използват е, едни и същи знаци. Е, буквичката Q за качество, например. Има и други прилики. Идеята е да има сходство между държавите членки, така че да използваме и общи критерии, но все пак принципът е доброволен. Необходимо е да се работи в сътрудничество с потребителите и отрасъла, защото те сами са си разработили вече своите системи от каталози, които дават своите резултати. За квалификациите и признаването им напълно съм съгласен. Споменава се в текста, както и колегите, има конкрет, вече казах, има конкретни предложения относно отделни региони. Мисля, че това е основен аспект, по който трябва да работим, за да има допълнителна полза за конкретни а, области, а също така това ще допринесе и за диверсификацията на туристическите дестинации. Ще има и сътрудничество и конкуренция между регионите в този смисъл. По отношение на обучение през целия живот, електронната търговия. Съгласни сме, че има много добри изменения в подкрепа на тези а, постановки, а също така казаното по отношение на връзките, транспортните връзки с периферийните региони и с островите. Уверявам ви, че разполагам с е, необходимите текстове. Трябва, разбира се, да говорим по отношение на устойчивостта и туризма. Има много предложения за изменения е, в тази насока. По отношение на казаното от госпожа Фостер и Калипсо – Мисля, че представителя на комисията ви отговори на въпроса. Това е всичко. Извинете ме, ако съм пропуснал нещо, но през следващите няколко дни ще се свържа с е, всички колеги. И е, много благодаря. Всички изменения бяха много позитивни. Благодаря, господин Финансе. Искам да ви напомня, че през месец май се предвижда гласуване в комисия, а на 2 юни в пленарна зала. Така че през месец май в Транспортната комисия, на 2 юни в пленарна зала. И така приключваме с е, днешния дневен ред ще направим 5-минутна почивка и ще започнем заседанието на координаторите. Благодаря на всички за това, че се придържахте към времето. Имахме три много важни дебата и успяхме да спазим графика. Благодаря ви за вашето отношение. Благодаря.